сега ще стигна, преминем към обяснението на вота, след което ще прекъснем заседанието за коригиращия бюджет. Госпожа Тач е поискала думата.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 Много високо ви ценя като председател, но сега трябва да протестирам. Дадохте на някои колеги многократно думата, примерно два пъти на господин Лейне. Аз също поисках думата, когато говорихме за календар и това, което имам да кажа е важно. Моля ви да проверите дали изменение четвърто, което отхвърлихме, не не противоречеше на договора, защото в договора не е записано 12 пленарни заседания годишно, а 12 месечни. А господин Фокс се опита да обедини заседанието през август и през септември, в едно, т.е. едно августовско и едно септемврийско пленарно заседание да бъдат обединени, което е, съвсем еднозначно противоречи на законодателството. Господин Поселт, този въпрос вече беше гласуван. Не можем наново да подхващаме цялата тема. Нека само да ви кажа, че всички тези изменения по графика са били проучени с голямо внимание от страна на председателството. Си, сеньора Шлитер? Госпожа Шлитер. Thank you, Mr. President. Господин Шлитер, благодаря, господин председател. Работи ли микрофона? Да, добре. Комисарият ни каза преди гласуването по тромбина разни неща. Искам той да ми даде статистически данни, за да аргументира своето становище, а именно, че това ще бъде от, економически изгодно и полезно за а, потребителите. Защото подобно следване на ефтини местни части и обявявайки ги за, примерно, бифтек, чуде се дали това наистина е економически изгодно за потребителите и дали са го одобрили. Комисарят също така а, направи съпоставка между това слепено месо с каймата, но знаем, че каймата е просто преработено месо. А, не мисля, че може да става, да става а, място за сравнение тук, така че искам да знам от страна на комисаря дали наистина е така и да не се допуска допълнителни грешки. Моля комисаря да се аргументира по този въпрос. Господине, в момента не, нямаме право да отправяме въпроси към комисията. В момента се обясняваме по гласуванията си и дам думата на госпожа Тоц. Monsieur ¿Dónde está la señora Dodds? ¿No está la señora Dodds? Pues tiene la palabra el señor. А госпожа Тоц явно не е тук. Госпожи Фишбон. Господин председател, дами и господа, аз гласувах против доклада на Манка за бюджет през 2011 година. Аз не мисля, че парламента в условията на економическа криза трябва да увеличава своите средства вместо да пести. Аз не съм съгласен с увеличаването на броя на сътрудниците, вместо да се увеличи просто заплатата на сега съществуващите сътрудници. 1500 500 евро месечно ще получават депутатите за своите асистенти, което като се събере се получават милиони. Ако обществеността критикува това, което правят евродепутатите, това е за това, защото те разполагат с много средства. Мисля, че цяла Европа трябва да пести, следователно и ние трябва да пестим. За това гласувах против господин Фашман. Господин Либерацки. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за що се отнася до това предложение за изменение, защото това беше изменение, касаещо не само счетоводството, а, беше всъщност много добро предложение. Европейския парламент има законодателни правомощи и избирателите очакват от нас, а, евродепутатите, да коригираме проектите на комисията, да коригираме проектите на съвет съвета и всеки комисар има стотици сътрудници. Ние имаме само по няколко. Тук не става дума за пестени, тук става дума за нашата нова роля, нашата роля функция. Благодаря на господин Манка за чудесния доклад. Благодаря ви. Сега обяснение на вота по доклада Миколачик за трансплантиране на органи. Господин Вигянин има думата. Господин Вигянин. Two hundred and forty. You didn't hear. You didn't hear. Господин Вигенин, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че подкрепих докладите, свързани с трансплантацията на органи, планът за действие, както и доклада, свързан с качеството и безопасността на органите. Но искам да кажа, че има големи различия между страните членки в това отношение и се надявам този план за действие и доклада за качеството и безопасността да помогнат на страните членки да уеднаквят своите критерии и да бъде използвано като прецедент за в бъдеще. казвам го защото моята страна българя е страната в която има тридесет и пет пъти по малко донори в сравнение с испания и проблемите са свързани с цялата верига от информацията до гражданите до самата трансплантация и следтрансплантационното лечение няма мрежа от донорски бази апаратурата не е достатъчно не е надеждна базата данни за донорите. българия не е членува в евротрансплант а и не е осигурено следтрансплантационното лечение няма изградени диспансери към болниците които извършват трансплантации. ето защо се надявам този доклад и решенията на парламента да бъдат стимул и тази директива да бъде приложена възможно най скоро. благодаря. Сега давам думата на госпожа Овир. Сеньора Овир. Tänan, härra президент, ma olen siin. Ka mina hääletasin antud raporti poolt, sest sellega kehtestatakse... Господин председател, аз бях за, защото се изискваха еднакви критерии за всички държави членки относно а, качеството на стандартите за донорските органи. Това ще защити потребителите и ще засили сътрудничеството между държавите членки. Този доклад може да даде по-добър шанс за над 56 000 души в Европейския съюз, които чакат за орган в момента. Благодаря. Благодаря на госпожа Овир. А сега госпожа Върхунайте. Čia pirmininkė, aš taip pat balsavau už šitą svarbų dokumentą, transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės standartai, susijusių dokumentą. Ir iš tikrųjų būtų puiku bendrijos mastus. Аз също бих искала да приветствам този документ и да кажа, че би било чудесно, ако на равнище Европейския съюз можем да решим въпросите, свързани с системата за трансплантациите. Трябва да бъде прозрачна преди всичко. Много хиляди пациенти очакват да получат органи за трансплантация. Надявам се, че това предложение ще допринесе за създаването на една донорска система, която да гарантира безопасен и сигурен начин за извършване на трансплантации. Благодаря, госпожа Каслер. Аз гласувах за този доклад. Искам да поздравя господин Миколашек за отличния му доклад. Мисля, че е чудесно, че гласувахме за общи стандарти, за повече безопасност на донорите и получателите на органи. Надявам се, че това ще доведе до упростяване на сътрудничеството между страните. Аз се радвам, че получихме такова голямо мнозинство в подкрепа на доклада. Благодаря. Господин Хауит. Благодаря, господин председател. Аз също искам да приветствам този доклад и новите европейски правила за организиране на донорството на органи. Ако човек почине в друга страна от Европейския съюз, защо да не се използват органите ви за спасяване на други лица? Така че е разумно, че се въвеждат такива правила. Бих искал също да подкрепя опт-аут, а не опт-ин система за донорство на, на, на органи. 60% от гражданите подкрепят, но само 12% имат карти на донори. 25 души в мой избирателен район починаха, защото бяха в списъка на донорите, но не можаха да стигнат своевременно до болниците. Нека да позволим на нашите лекари да се свършат работата и на пациентите да получат грижи. Госпожа Каленбах. Благодаря, Га. Аз се присъединявам към преждеговорившите и благодаря много за това, че днес е, с такова мнозинство приехме този документ, е, като се има предвид, че 56 е, 000 европейци в момента чакат съответен орган за трансплантация, може да си представите за какво става дума. Не само да се подобри качеството на живота някому, а просто да, се, да, да оцелее а именно този документ ще даде възможност да намерим съответните органи и да подобрим състоянието на много хора в Европа. Благодаря. Господин Зенке. Аз също бях е, за този документ, гласувах за, защото смятам, че той е стъпка във вярната посока. Но, ако е, ако мислим за качеството на системата, трябва да е ясно, че това наистина е само една първа плаха стъпка по верния път. Ако имаме повече донори, отколкото ни е нужно в Европейския съюз, тогава ще трябва наистина да е, организираме по-добра кампания за превенция и информиране на обществеността. Защото ако това, което правим, не бъде последно от съответната информационна кампания, няма да постигнем целите си. Благодаря. И така, благодаря ви. Преминаваме към календара. Заповядайте. Първо да ви поздравя за начина по който се справихте с тази сложна тема. Е, наистина, е, ако не бяхте е, го направили, нямаше да постигнем това, което постигнахме. Смятам, че въпросът, който постави господин Слато е много актуален. Ние трябва да имаме е, по-бързи и по-лесни е, е, начини да стигаме до Страсбург и да, да отпътуваме от Страсбург, наистина работим много упорито, за да може Франкфурт да се ползва освен като дестинация, освен летището на, на Страсбург и по друг начин. Ако като е, тези правила трябва да се отнасят и за седмиците, в които заседаваме в Страсбург, но и за седмиците, в които не сме тук, защото това е един много привлекателен град и е хубаво, че работим тук. Госпожа Андрикене, аз исках да се изкажа по доклада на Миколашек. По предишния доклад. Аз изпратих посланието си и исках да ми дадете думата. Благодаря. Аз гласувах за резолюцията по трансплантирането на човешки органи. Много хора умират всеки ден, защото имат проблеми с някои органи и поради липса на а, органи за трансплантация те а, умират. Това, от което е, се нуждаем от добре координирана система за донорство и трансплантация на органи. Бих искала да подчертая нещо много важно. То е от политическо естество, а именно доброволното донорство без заплащане на, чужди ор... на човешки органи. В някои страни на света обаче се плащат високи суми на хора, за да станат донори на органи. Дори някои са убивани, за да могат да се използват техните органи за трансплантация, както в Китай. Риска за донорите често е висок в доста страни и трансплантациите се извършват при лоши условия. Искам да благодаря накрая на всички, които подкрепиха тази резолюция днес и най-вече на докладчика господин Миколашек. Благодаря. Благодаря. Минаваме сега към добавките в храни, различни от светители и подсладители, а именно тромбин. Госпожа Краца. Да, благодаря. Аз гласувах против против забраната за включването на тромбин от говежди или свински происход в храните, защото смятаме, че не следва да се допуска употребата му в заведенията за обще... обществено хранене. Дебатът Дебатът се наложи, защото се оказва, че тромбинът се намира във всички видове храна. Експертите от комисията заявиха отговорно, че, тя, че този тромбин е научно доказано безопасен. Не бива обаче да подвеждаме. Не бива да подвеждаме потребителите, а ясно да напишем върху опаковката, че месото съдържа тромбин. Няма защо сега да отваряме отново котията на Пандора. Това не е опасно за общественото здравоопазване, но пък е въпрос на осведомен избор. Трябва да бъде, значи, обявено неговото съдържание. Благодаря. Госпожа Сомер. Президент, Господин председател, резолюцията това, че се прие резолюцията за забрана на, на е, тромбин в е, хранителни продукти, това наистина е, е позор, защото е, това не е правилна стъпка. Ние не сме достатъчно ориентирани, нямаме достатъчно научни е, данни. Какво е тромбина? Това е естествен ензим, който се държа в кръвта и просто се добавя в е, месото е, месото съдържа тромбин само по себе си. Ако забраним сега такива продукти, би трябвало, това противоречи на всякаква логика, би трябвало да се когато даден продукт е произведен така, че наподобява някакъв друг, това вече е един вид нарушаване. Но би трябвало да имаме достатъчно правила за е, съответната реклама, за е, е, етикетиране и комисията предложи точно това да се етикетират съответно продуктите, в които е добавен тромбин. Има много подобни ензими, които не са забранени и въпреки това се, и се използват. Госпожа Вайсбергер. Verbraucherschutz ist mir ein sehr, sehr за мен е много важна тема защита на потребителя. Ето защо аз съм против всякакъв вид подвеждане и разочароване на потребителите. Ето затова в, аз се боря и в рамките на директивата за етикетиране за имитациите. И смятам, че това становище е подкрепено от комисията днес. Е, е, трябва да гласуваме за е, месото, което се състои от отпадъчни парчета след обработка. Според мен това такъв продукт не трябва да се пуска, защото е, потребителя не знае достатъчно за него. Комисията задължава и предлага да се е, съдържа съответната информация на етикета, но проблема, който възниква е, че е, въпреки това е, потребителя е подведен, тъй като е, тромбина е продукт, който трудно се проследява и се, е, чието присъствие в е, продукта твърдо се, е, трудно се е, доказва. Е, ето защо е, е, информацията на етикета в такъв смисъл не е достатъчна и според мен трябва да има е, забрана за използване на тромбина. Благодаря ви. Сега има думата госпожа Морвай. Благодаря, за, господ... господин... Благодаря господин председател. Посткомунистическата диктатура в Унгария Унгария е, наистина е, е, потъпкваше години наред човешките права. При всяка улична демокрация се стигаше до размирици, които бяха потушавани с насилие службата за сигурност всъщност изпълняваше своите задължения, но имаше и случаи, при които се стигаше до е, Съда за правата на човека и Европейския съд в момента работи за това е, да се присъединим е, към Конвенцията за правата на човека така че всички е, организации за правата на човека да имат е, право да, да е, провеждат своите действия в защита на правата на човека в Европа. Системата наша историческа е, отговорност е по време на унгарското председателство да запазим тези процеси и да предотвратим нарушения. Госпожо Морвай, Току-що се изказахте по въпроса по доклада на Хауреги, нали така? for the Atondo report and you uh, called for me to speak and I signed up for the Atondo report. You... За доклада на Атондо аз се подписах за изказване по този доклад на Атондо и вие ми дадохте думата. Да, добре, няма значение. Наистина разбрах, че, че се изказвате по доклада Хауреги Атондо, но няма значение. Ще ви запишем на правилното място. А сега продължаваме с Трумбина. Госпожа Койтюгайте. Е, Благодаря, господин председател. Този въпрос е изключително деликатен и той породи доста дебати тук в парламента, както и в е, обществото. Забраната на един или друг продукт е, или добавка не е изход. Разбира се, потребителят трябва да има право да избира на базата на предоставената му информация. От друга страна, управляването на процеса би било много трудно. По-настоящем а, когато има достъп до много информация, ние продължаваме да настояваме за ясни формулировки, за да могат хората, които купуват дадени продукти, да разполагат с информация, която да им позволи да разберат какви са съставките, които са вложени в този продукт мисля, че нямаше достатъчно информация за обществеността. Господин Каслер. Мисля, че европейските граждани имат право те искат е, съответните честно да им се предоставят хранителни продукти е, и очакват и честна политика от своите политици ние не можем да пренебрегнем общественото мнение и да се оправдаваме, да се скрием зад популизъм. Е, защото трябва наистина да вземем на сериозно това, което е, занимава е, и тревожи нашите граждани. Те искат автентични продукти, истинско месо, а не месо от парченца, от отпадъци, които са слепени и е, това е, ние трябва да се погрижим това да е, е така ето защо гласувах против използването на тромбин в тези продукти от месо. Госпожа Каленбах има отново думата. Благодаря. Аз също днес гласувах за резолюцията против използване на тромбин като допълни... хранителна добавка. Аргументите на комисаря днес не ме убедиха е, в Европа не искаме месо от е, обрезки, е, макар и да не е вредно ензима тромбин сам по себе си, не смятаме, че трябва да... Когато парче месо е получено от е, обрезки и от месо, е, възможността за бактериално заразяване е много по-голяма, отколкото при автентичния къс месо. Би трябвало наистина е, този, който иска стейк, да получи стейк, а не стейк, направен от парченца от, от обрезки от месо. Така че съм против допускането този ензим. Благодаря, госпожо Каренбах. Минаваме сега към Минаваме сега към плана за действие относно донорството и трансплантацията за органи на Андрес Перельо Родригес. Първият поискал думата. Да, да. обяснение на Благодаря дебата за, по предишната точка показва, че наистина е, това е проблем. Ако, не при... Ако хранителните продукти са е, обозначени по начин, който заблуждава, е, това е недопустимо. Ако ще се използва този ензим, това трябва ясно да личи от, на опаковката на продукта. Е, Нашата грижа, грижа е да следим е, за това е, про, е, потребителя да е наясно какво потребява, така че е, според мен е, проблема с е, е, слепената шунка е, опира до качеството на продукта, а не до това дали е употребен ензима, тромбин или не. Благодаря. Благодаря ви, но пак ви повтарям, че минаваме към следващата точка за плана за действие относно донорство и трансплантация. Заповядайте по въпроса. President, ma tervitan tegevuskava и andsin селе тоетус. Аз приветствам този план за действие и гласувах за него. Мисля, че той е стъпка във вярната посока. Освен това, считам, че ние трябва да работим заедно за решаването на проблема. Необходими са ни мерки на ниво Европейския съюз. По този начин ще се подкрепи работата и на държавите членки за подобряване на качеството на и безопасността на даряваните органи като цяло ще доведе и до подобряване на системата. Сега държавите членки имат възможността да използват десете приоритетни мерки в националните си планове за действие, когато започнат изготвянето на тези планове. Мисля, че ние имаме задължението да помогнем на тези, които са заети в сектора на здравеопазването в целия Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Андри Кене, следващия оратор. Аз а, а, вече се изказах по доклада Миколашек. Темата беше напълно сходна. Благодаря ви. Сега няма да вземам думата. Благодаря. Минаваме сега към доклада на Хауреги Атондо. Има думата господин Мастела. Конвенцията европея costituisce senza dubbio un progresso nel processo di integrazione Да, тази европейска конвенция и присъединяването на Европейския съюз към нея, към Конвенцията за защита на правата на човека е изключителна стъпка напред, защото всъщност представлява допълнение на нашето първично общностно право и е, освен всичко останало, важно политическо послание. Освен това, Ролята на Европарламента нараства, тъй като имаме възможност да назначаваме представители в Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Зачитането на човешките права е наше, една от нашите основни ценности и така е записана в учредителния договор. За това искам да подчертая важността на създаването на една нова юридическа, на една нова правна рамка, където да бъдат застъпени основните принципи на вътрешния ред, правосъдието и тяхното засилване с влизането в сила на Лисабонския договор и Стохолската програма. Това ще ни даде, освен това, възможност да подаваме жалби и пред съда за по човешките права в Страсбург. И в заключение искам да подчертая колко е важна тази конвенция и нейният първи член, който гарантира не само зачитане на правата и тях, опазването на правата на само на европейските граждани, и на всички пребиваващи на територията на Съюза, а и на всички, които се намират под хорисдикцията на Съюза. Благодаря. Има думата господин Антониоти. Благодаря, господин председател. Аз съм за е, присъединяването на, Европей... на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека. Причините бяха много точно обобщени в доклада. Смятам, че това ще тласи напред процеса на европейска интеграция и ще ни придвижи напред към политическо единство. Смятам, че това ще доведе до повече е, взаимосвързаност в Европейския съюз е, и по-тесни връзки между нас и съвета на Европа. Ще имаме доверието е, на трети страни в нас ще се увеличи така че е, той отразява една явна воля да се хармонизират правата и основните проводи, е, свободи в целия европейски е, в територията на целия Европейски съюз. Е, освен това, ние ще бъдем сега, имаме сега правоспособност, е, правосубектност е, е, и това е, ще помогне на Европейски съюз да се превърне е, в наистина правен субект в други международни организации и органи. Госпожо Морвай, вие вече се изказахте по същия този въпрос, така че ви прескачам в списъка и дам думата на господин Голниш. Благодаря, господин председател. Аз съм малко по-резервиран от, но, тъй като смятам, че подчиняването на европейското законодателство на юрисдикцията на Европейския съд в Страсбург е малко стряскащо излиза, че националното законодателство може да бъде регулирано и надзиравано от този съд, а пък европейското право до момента сякаш избягваше от този контрол. В Франция поне по силата на член 55 от Конституцията европейското право е над националното. Дали обаче нямаме една двойна шапка изведнъж? Не създаваме нещо нечувано. Дали не транспонираме не първично, а вторично право. Ето, именно това бе отчетено и от Съда на Европейските общности в Люксембург, където също се усвояват общите практики, като например основната харта, която се прие наскоро. Ако започнем да процедираме с преюдициалното запитване, то тогава бихме поставили под съмнение целия механизъм на, законодав... на правораздаване и на апелирането. Да, благодаря, каза председателя. Преминаваме към следващата точка. Конференция за преразглеждане на Римския статут на Международния наказателен съд в Уганда. Пак има думата господин Голниш. Господин председател, Наистина, в Тайландия нещата са много по-драматични, отколкото където и да било по света в момента. Така че не виждам защо не обръщаме внимание на този въпрос, въпреки че имаме в дневния си ред нещо свързано с Международния наказателен съд. Тези, които малтретират собственото си цивилно население, тези, които хвърлят неутронни бомби, атомни бомби, които убиват и избиват военнопрестъпници, имам предвид бомбите над Хирошима и Нагазаки или събитието от Втората световна война и сталинистката диктатура или пък войната в бивша Югославия, те също трябва да бъдат обект на преследване. Обаче, ако попитаме какво се случва с това, как мислят държавите членки, всички дават отговор, че това трябва да бъде Европа. Европа трябва да съди, Европа трябва да възмездява. И в заключение искам да кажа, че лесно съдим победените и лесно лесно оправдаваме победителите. По този начин всъщност даваме право и в бъдеще да се повтарят тези грешки. Госпожа Андре Кейне. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за тази резолюция. За конференция, която ще започне е, по-късно тази година. 130 е, държави всъщност е, се съгласни за създаване на този съд. Дойде време да се преразгледа статута и особено времените, спого... времените разпоредби. Всички държави членки са ратифицирали статута, но работата на съда не зачита мнението на някои наши партньори, САЩ е, и Китай. Ето защо е, статута трябва да бъде ратифициран и е, се изисква от тези държави да сътрудничат на Международния наказателен съд. Тези, които са виновни за военни престъпления, трябва да, са, да получат не само морална, но и е, правна присъда. И така, приключваме заседанието до 3 часа днес след обед. Благодаря.